Bonjour à tous et à toutes. Bien... Добър ден на всички и добре дошли в Европейският парламент в Бруксел, в днешният ден, в който 375 милиона европейски граждани избират своите депутати. 736 на брой. Ние ви предлагаме едно специално издание, в който ще разгледаме и ще проведем дебат във връзка с финансовата и економическа криза. Да, с нас днес тук са големи играчи в тази економическа криза. Сега се обръщам към Хоакина Алмуня. Вие сте комисар по економическите и валутни въпроси, така че мисля, че това е от вашата компетентност. Да, да, разбира се. Напоследък се говори само за економика. Добър вечер, Вайра Вике Фрейберка. Вие сте била президент на Латвия. В момента сте вице-председател на групата, която трябва да реши какъв ще бъде обликът на Европа през 2030 година. Благодаря ви, че дойдохте тук днес. Ние сме също така в компанията на Никол Фонтен. Вие сте била министър във Франция, но сте била и председател на Европейският парламент до 2002 година. Напуснали сте Европейският парламент след като сте прекарали доста дълги години в него. Тук с нас са също така Ален Минг и Петре Роман, като Радио Франс Интернационал, който не може да излъчва добре през последните 4 седмици, в момента излъчва на всички езици. Днес обаче ще говорим най-вече за економическата криза и бихме искали да отбележим няколко въпроса във връзка с участието на избирателите, което е доста слабо. Госпожо Фонтен, обръщам се към вас. Защо европейските граждани не са заинтересувани от Европа? За съжаление, европейските граждани не осъзнават изцяло важната роля на Европейският парламент, защото Европейският парламент постепенно е увеличавал своите пълномощия. Най-напред се е стигнало до избирането му от европейските граждани, след това с Мастрих неговите компетенции се разширяват и на последен етап през март 1992 година ние дори свалихме действащата комисия, ако мога така да се изразя. Вие сте, ако мога така да се изразя, европейската комисарка, която води един вид настоящата криза, като основната идея е да се увеличи покупателната способност, но може би не съществува европейски план за релансиране на економиката. Може би има известен проблем във връзка с европейските въпроси, защото през ноември миналата година Европейската комисия представи на 27-те правителствени ръководители един план за стимулиране на економиката. Същия този план бе подкрепен от Европейския парламент и в момента той дава добри резултати. Като последица от този европейски акт, за първи път в европейската история се приема един такъв економически пакет с консенсус на всички държави членки. И трябва да оценим влиянието, което оказва този пакет върху економическата дейност в Европа. Защото това решение, което взе Европа, може да се сравни с това, което взима САЩ. Считам, че Латвия, госпожо Вике Фрейберга, е значително засегната от кризата. Пет години след присъединяването си към Европейския съюз, дали Латвия не счита, че Европейският съюз е довел до тази криза? Мисля, че тази криза избухна доста внезапно и никой не я очакваше, трябва да го признаем. Но в нашия случай може би нашата държава имаше изключително главозамайстващ економически ръст, ето защо кризата ни се отрази толкова тежко. Но тази криза започна, избухна внезапно и продължава и в момента. Ето защо този економически план за стимулиране на економиката в рамките на Европа е от голямо значение. За нашето население това е важно, защото то ще вдъхне доверие както на нашите граждани, така и на инвеститорите като цяло и това ще доведе до стабилизиране на ситуацията, както и до солидарност в европейски мащаб, тъй като това е много важно в момента. Считате ли, госпожо Фонтен, че това е солидарност към страните от източния блок? Не, бих искала да кажа, че солидарността съвсем не е достатъчна, защото може да бъде направено много повече в това отношение. Но и аз искам да потвърдя, че кризата избухна внезапно, но въпреки тази криза Европейският парламент работи заедно с комисията и опрек на комисията за това, че трябва да бъдат взети мерки във връзка с недостатъците в дейността на финансовият пазар. Групата на Жак Лавуазер направи няколко интересни предложения в това отношение и аз се надявам, че неговите предложения ще получат конкретен отзвук и резултат. Вярно е, че днес ние избегнахме европейска банкова криза, която щеше да бъде изключително катастрофална. Ние се подготвихме добре за Г20, не трябва да забравяме това, като Целта беше да се и упражнява надзор на международния капитализъм. Бих искала да си позволя да напомня също така ролята на еврото като стабилна валута. Еврото, което допринесе за избягването на още по-катастрофални последици. Ако еврото не съществуваше, считам, че ние всички щяхме да се окажем в една ужасна ситуация. И именно поради тази причина, да, точно както казвате, е, ние днес сме тук и дебатираме за това. Виждам, че господин Зитник реагира. Ние сме тук в присъствието на един словенски журналист, Едуард Зитник. Във връзка с еврото, вие искахте да зададете въпрос на комисарят Алмуня. protection. Мисля, че еврото е средство за защита както на страните в еврозоната, 16 на брой към днешна дата, но то е също така важно за страните, които искат да се присъединят към еврозоната, като Латвия, например. В случая с Латвия. В момента дискутираме в рамките на последните няколко месеца, може би всеки Божи ден, ние дискутираме начина по който може Латвия да излезе от тази дълбока криза, в която е навлезнала. И вие ще се съгласите, че ако не може да се предприемат необходими, ако не бяхме предприели необходимите економически мерки, то тази криза щеше да е неизбежна за Латвия. Амбицията на латвийските власти да се присъединят към еврозоната в следващите няколко години всъщност привлича инвестициите. И това е изключително важно, защото в случая с Латвия, както Унгария и Румъния, с тези страни ние се опитваме да дадем пример за солидарност, като им помогнем да излязат от економическите трудности. Извинете, бих искал да дам няколко цифри да бъда по-конкретен. Когато говорим за солидарност, това е много абстрактно понятие. Съществува финансов инструмент за финансирането на страните, изпаднали в финансова трудност. Преди 7 месеца цифрата беше 12 милиарда евро, а днес това е, цифрата се равнява на 50 милиарда. Тоест, сумата се увеличи с 4. Финансовите ресурси, които бяха предназначени за страните, които имат нужда от тях – това е измерението на европейската солидарност, която беше последване, както виждате, от изключително засилване на финансовата активност на Европейската инвестиционна банка, както и бе осигурено съответното сътрудничество. Бях, работихме в сътрудничество с съответните правителства, за да можем да й помогнем. Госпожо Фрейберга, Доволна ли сте от това, което казва господин Хоакин Алмуня? Съгласна ли сте, че трябва да има някакво економическо ръководство? Действително ли вашата държава иска да се присъедини към еврозоната? Да, аз считам, че еврото доказа своите положителни качества. И ам, действително ние не можахме да следваме първоначалния график, според който ние трябваше да се присъединим към еврозоната на 1 януари 2008 година. За съжаление обаче, в момента в който се присъединихме към Европейския съюз, започна едно явление на инфлация, която инфлация ни попречи да следваме предварително начертания график. Казвам за съжаление, защото другите макроекономически показатели по онова време бяха изключително добри. Но инфлацията оказа своето влияние и правителството счете, че не разполага с достатъчно инструменти, за да я контролира, тъй като имаше известни средства, които влизаха, постъпваха в страната, тъй като а, нашите граждани работят в чужбина и изпращат пари в а, държавата, т.е. виждаме постъпление на чужди, на средства от чужбина, потреблението в страната се увеличи, като по това време също така се увеличи цената и на енергийните ресурси. Трябваше да се справим всичко с това, така че към днешна дата ще е много по-трудно да се справим с този проблем, отколкото преди. Никол Фонтен. Считам, че в Европейският съюз не разполагаме с достатъчно финансови средства, които да ни позволят да изпълним политиката, която желаем трябва да се разгледа в дълбочина, подробно методите, с които разполагаме с оглед на бюджета в Европейския съюз. Нека вземем за пример САЩ. След кризата през 29-та година САЩ преразгледа своя бюджет, а ние не можахме да си изведем необходимата полука, която направи САЩ, като увеличи с 20 федералният бюджет. Аз съм напълно съгласен с мадам Фонтен. Европа има нужда от по-масштабен бюджет. Но парламентът е този, който. Да, ние разполагаме със собствени средства. Ако бяхме увеличили средствата през 50-та година щяхме да имаме по-голям бюджет. Но за да помогнем на Латвия в тази трудна пазарна конюнктура, ние увеличихме с 4 финансовата помощ към тази държава. Бяха отпуснати заеми, за да може да помогнем на Латвия. И за да намерим тези 5 милиарда, които отпуснахме в помощ на Унгария, Румъния или Латвия, трябваше да заемем пари от името на Европейския съюз. Именно това направихме. Но ние не говорим за 5 милиарда. Милиарда, милиарда, тъй като само това ще помогне на Европа да излезе от тази криза. Нека обясним на европейските граждани това, което правим. Европейската инвестиционна банка тази година увеличи с 30% своята кредитоспособност. Кохезонния и структурния фонд – в случаите с Латвия, Унгария и Румъния увеличиха средствата, които отпускат с 3-4% от брутния вътрешен продукт на тези държави. Но трябва да разгледаме и възможността за освояване на тези фондове. Трябва да се взима предвид също така подготвеността на тези държави да използват тези фондове. Ако кажем на европейските граждани, че трябва да разберат, че е важно да гласуват за Европа и да се интересуват от нея, трябва да им кажем и точно какво правим. А ние правим много неща в рамките на Европа, така че това е един истински успех. Аз разбирам всичко, което казвате, но бих искал да ви попитам дали утре вие бихте подкрепили Европейския парламент в неговото искане за тотално преразглеждане на бюджета, така че да разполагаме с необходимите средства. Да, в опита ми на комисар преди 5 години, когато обсъждахме финансовите перспективи за периода 2007-2013 година, аз видях, че съвета и парламента в крайна сметка приеха цифри, които бяха много по-малко амбициозни от тези, които беше предложил първоначално комисията. Аз вярвам в Европа, като всеки един от нас, всеки един, който е тук в тази сграда тази вечер. Но истинският въпрос е какво трябва да се прави всеки един ден, за да можем да построим тази Европа. Не е проблем на действия, а на средства, с които разполагаме противен случай гражданите ще бъдат разочаровани. Драги колеги, ако позволите да се намеся, господин комисарът спомена, че има реформи, които трябва да направи нашето правителство. Да, несъмнено, е, нашето правителство дори тази вечер прави именно това, тъй като нямаме избор. Но бих искала да подчертая, че програмите за подпомагане на новите страни членки, които споменахте, считам, че сега е момента в контекста на тази криза да разгледаме начина по който се разпределят тези фондове. Що се отнася конкретно до Латвия, Има известен проблем, свързан с бързината на изпълнението на проекта. С бързината на проектирането, замисленето на проекта и неговата пълна реализация. Така че е необходимо да се намалят бюрократичните пречки. Може да се опростят много, за да може да подобрим нашите дейности. Преди няколко месеца в рамките на даден проект, в един конкретен проект, видяхме, че е необходимо страшно много време, за да се получат финансовите средства, които са отпуснати за конкретната реализация на съответния проект. Да, това е така. Но не всички държави членки могат да освояват по един и същи начин отпуснатите средства. Това зависи от националните власти на всяка една държава. Но това беше един съвсем малък проект и за да бъде изпълнен той имаше изключително много бюрокрация. Да, госпожо, аз разбирам, но тук контрола в рамките на парламента се извършва изключително трудно, така че начинът и бързината на освояване на средствата в държавите членки е различна. В някои държави е необходимо да бъдат извършени определени реформи, като например вашата държава и други държави, които все още трябва да се присъединят към нивото, общото ниво на Европейския съюз. Има реформи, които се финансират от Европейския съюз. И за да бъдат изпълнени тези реформи, трябва да има необходимата политическа воля и да се разполага с необходимите социални средства, за да може това да бъде направено. Веднъж след като държавите членки се присъединят към Европейският съюз, това се признава за истински успех. Но в други държави членки присъединяването не се разглежда като такова. Така че трябва да запитаме Европа, която прие някои нови държави членки, трябва да се обърнем към Европа, към Европейския съюз, но също така и към съответните държавни органи, към Вилнюс, към Талин, Будапешта или Прага, например. Не става въпрос за мащаба на проекта. Считам, че вие не отчитате мащаба на проекта. Аз говорих за един много малък проект. Сигурен съм, че имате някои въпроси, които може би противоречат с това, което вече казахме. Вие може да зададете въпроси. Да, бих искал да задам следния въпрос. Чуваме, че всички защитават идеята за повече Европа. И това се казва, като че ли това е просто една елегантна фраза, която ще ни позволи да подобрим функционирането на Европа. Но аз бих искал да разчупим тази политическа идея за Европа, която регулира финансовия сектор. Чухме как вие защитавате идеята за повече средства на ниво Европейски съюз. В същото време се чуват Франция и Германия, гласът на Франция и Германия, които изискват да има по-малко приоритети в областта на, конкуренто, на конкуренцията, за да може по-добре на национално ниво те да регулират своите дейности. В същото време от Брюксел ни се казва, че всички тези политики с повече регулация и по-малко конкуренция, дори и да се увеличат данъците за европейските граждани, това неизбежно ще доведе до по-малко економически растеж. Това се казва при затворени врати от ухо на ухо в Брюксел. Но аз бих искал всички управляващи да бъдат по-честни и да кажат днес в лицето на всички европейски граждани, да, ние можем да променим политическият и европейският модел, но това ще доведе до по-малко економически растеж, следователно до повече безработица, така че считам, че това трябва да бъде направено. Тоест, трябва да има повече или по-малко Европа. Това беше всъщност въпроса повече регулиране или по-малко регулиране? Всъщност това е въпроса. В някои случаи е необходимо повече регулиране на съответните сектори, защото, например, финансовия сектор просто се срина. Имаше злоупотреби, имаше лоши практики, които служащите в финансовия сектор казаха, че те трябва да бъдат избегнати, да не се случат никога повече. Заедно с парламента и съвета трябва да се подобри регулирането и в други сектори. в същото време трябва да се каже ясно на европейските граждани, че регули... регулирането не може да задуши економическия ръст. Трябва ни повече динамика в економическо отношение, за да може да се постигне и повишаване на економическия растеж трябва, нуждаем се от економически растеж, който да се базира на производителност, на по-добро образование и обучение. И в качеството ми на европеец, аз считам, че трябва да се комбинират економическия растеж, т.е. економическото и социалното. Економическия и е социалният аспект. Аз чух отговорът на господин комисаря и считам, че това, което бе предложено в Европейския парламент във връзка с надзора на финансовите пазари или различните кредитни агенции, както и е, финансовият надзор, считам, че това, което бе направено, по никакъв начин не противоречи на принципа за конкуренцията. Трябва да се намери необходимият баланс и считам, че е изключително важно да заявим, че най-лошото би било да се насърчат протекционистските политики. Считам, че всички сме съгласни, че тази ситуация ще бъде катастрофална. Но нуждаем се от международно сътрудничество, за да избегнем именно този риск от протекционизъм. Комисията е улеснила хедж фондовете. Говореше за комисарят на, за комисарът Мак Криви и неговият проект, който насърчава хедж фондовете. Бих искал да поправя. Комисията по никакъв начин не ги е насърчила, а тя искаше да ги регулира. Това беше идеята. И то за първи път. Тяхното регулиране бе поискано от Европейския парламент и бе потвърдено от Европейската комисия и от съвета, бе потвърдено и на срещата на Г20. Отвъд океана се прави точно същото в момента, така че е необходимо в момента да се регулират всички финансови инструменти, които до сега не се контролираха. Да, ние сме напълно съгласни с това и аз действително считам, че риск съществува. Риск да позволим комерциализирането на фондове, които се намират в данъчните райове, но чието собственици са базирани, установени в някоя държава членка. Това е първата ми забележка. И втората ми забележка е, господин комисар, това, което ние желаем е самите фондове да бъдат контролирани. И всички принципи на прозрачност да бъдат спазени. За съжаление обаче, няма да бъде поискано от Европейският парламент. Ако съществуват фондове, които действат само в Европа, аз съм напълно съгласен с вас, но каква е истинската ситуация? Дейността на хедж фондовете не се ситуира нито на, в Европа, нито в континента, нито в САЩ, а на, нито на Кайманските острови. А в данъчните райове, какво можем да направим ние в качеството ни на европейски граждани? Аз читам, че Ние не разполагаме с значителни средства, подобни средства. Така че считам, че ако приемем необходимите мерки в това отношение и регулирането на този тип фондове, то ние ще можем да послужим за пример в това отношение. Като не трябва да се позволява не само на големите финансови ръководители, но и на всеки един човек да загубва доверието си в финансовата система. Считам, че ще се стигне до стимулиране на економиката, но това ще бъде изключително трудно, защото економиката е неизбежно свързана с психиката на хората, така че се нуждаем от доверие и прозрачност, за да възстановим доверието. Все още не сме произнесли думата безработица, която се ситуира на около 10% средно за Европейският съюз. В Латвия ръста на безработицата е висок. В момента тя се изчислява на 20%. Като в момента може би Европейската комисия трябва да прояви въображение и кураж. Да, по наша инициатива, заедно с а, чешкото председателство, ние излязохме с предложение в това отношение. Позволете ми да ви уточня кога стана точно това. Това стана в рамките на една мини среща на върха. И комисията обаче лансира идеята за, този, за тази мини свръх среща на върха. Някои национални правителства някои правителства насочиха укорителен пръст към Брюксел, казвайки какво точно се случва там. И ето защо ние организирахме тази малка среща на върха в Прага, пък имаше много ръководители, които казаха, че са взети и не могат да дойдат. Разполагаме само за още две минути. Давам думата на всеки един от вас, защото след няколко часа ще разполагаме с крайните резултати. Какви са най-големите ви страхове? Госпожо Фрейберга. Считам, че прогнозите, според които ще има одобрение най-вече на екстремистските партии, са погрешни, защото хората ще гласуват съвсем разумно, тъй като всички ние търсим баланса и не желаем по никакъв начин да а, понесем щетите на екстремистските партии. Това, което аз бих желала е Европейски парламент, който е отворен към света и който се опитва да регулира кризата, но не прави това в ущърп на страните от третия свят. Съществуват редица инструменти, като микрокредита, например, които подпомагат тези страни и тяхното устойчиво развитие. Така че задължително не трябва да забравяме и тази част от света. Надявам се, че парламентът и неговия състав, който ще бъде избран днес, ще посрещне социалните и економически предизвикателства, които стоят пред нас. Един парламент, който всеки един ден ще казва на европейските граждани това, което е направил, за да подобри тяхната ситуация. Благодаря ви. Това е краят на първият дебат. Нашата изборна вечер продължава. Благодаря на нашите гости за това, че дойдоха. До скоро!